Bien, Buena, buenos días a todos. Добър ден. Продължаваме работа. Втора точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Спрямо първата версия, не че има някаква промяна, защото вече се знаеше, а именно точка 9 за риболовното споразумение с Марокко, така бяхме записали всъщност и в самия дневен ред, че ако не получим документите достатъчно рано, няма да го обсъждаме. Нямаме документите, няма да го обсъждаме. Отлагаме го за октоврийското заседание. Няма нищо друго, по-различно за дневния ред, поне доколкото аз знам. В такъв случай минаваме към трета точка. Съобщение на председателството. Няма нищо висящо в момента. Най-вероятно при последна точка разни, ако възникне междувременно, нещо, което трябва да ви съобщя, ще го направя. Така че директно минаваме към четвърта точка. Гласуване. Моля да си подготвите електронните карти. Започваме с опознаването на морската среда по добра картография на морските дана за устойчив риболов. Доклад на госпожа Патран. Има ли някой нещо да каже? Ако няма, започваме направо гласуването. Компромисно изменение номер едно. Начало. Всъщност с, с дигане на... А, не с дигане на ръка, а електронно, така е по-бързо. Край. Приема се. Компромисно изменение номер 2. Така сме решили да действаме в нашата комисия, така е, се разбрахме. Електронно да гласуваме, за да е по-бързо. Иначе трябва да дигаме ръка и да се броим. Така бе е практиката, така сме приели да работим. И така, минаваме по-нататък. Второ, край на гласуването по него. Приема се. 11 изменение, начало. Край. Отхвърля се. 12-то изменение. Начало. Извинете, какво питате? Не, нищо. Начало на гласуването по 12-то изменение. Край. Приема се. 13-то. Начало. Край. Приема се. 14-то. Начало. Начало. Край. Приема се. Трето компромисно начало. Край. Приема се. Четвърто компромисно начало. Край. Приема се. Деветнайсто изменение начало. Край. Приема се. 20 изменение начало. Край. Приема се. 21 начало. Край. Приема се. Пето компромисно начало. Край. Приема се. Шесто начало.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 Приема се. 27. Малко по-бавно, може би, да гласуваме. Край. Приема се. 28. Начало. Край. Приема се. 29. Начало. Край. Приема се. 30. Начало. Социалистите. Социалистите са с един в повече, поне така излиза от гласуването. Социалистите излизат с един повече. 300. Приема се. Първо. Изменение сега. Начало. Край. Приема се. Второ изменение. Начало. Край. Приема се. Трето изменение. Начало. Край. Приема се. Извинете, всъщност седмо компромисно начало. Край. Приема се. Осмо компромисно начало. Край. Приема се. Девето компромисно начало. Край. Продължава да има още един социалист в повече. <laughs> Започваме пак. Гласуване по девето компромисно. Начало. Край. Приема се. Десето компромисно начало. Край. Приема се. И така, целият изменен текст, начало, край, край на гласуването. Приема се 22 гласа за, един. въздържал се. Поздравление, госпожо Патран. Siguiente punto del orden del día. Следваща точка от дневния ред. Пета. Глобална риболовна стратегия на Европейския съюз в е, Тихоокеанския регион. Начало на гласуването по 23-то изменение. Компромис 2, да habe ich ein kleines Problem für meine Второ компромисно аз не мисля, че това е компромис, всъщност. Да го гласуваме ли или не? Моето име е там, затова питам. Да, да, гласува се. Гласува се така както постъпваме винаги с компромисните. Понякога е, има несъгласни с компромисите и гласуват против съответно, но общата практика е да се гласува всичко. И така, компромисно изменение номер 23, начало. Сиерра. Край. Приема се. 24-то. Извинете. Отпада то. 25-то в такъв случай. 25-то. Начало. Край. Приема се. 26-то. Начало. Край. Приема се. Измерение 7 на 9. Начало, край. Приема се. Измерение 4 на 9. Начало, край. Приема се. Компромисно измерение номер 1. Начало. Край. Приема се. 28 компромисно. Начало. Край. Отхвърля се. 29-то изменение. Начало. Край. Приема се. 30-то. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение едно бис. Начало. Край. Приема се. 32. Начало. Край. Приема се. 33. Начало. Край. Приема се. Второ компромисно начало. Край. Отхвърля се. 34-то изменение. Начало. Край. Приема се. 35-то. Начало. Извинете, всъщност, отпада то. Така че изменение 9 на 9. Начало. Край. Приема се. 38 изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 37. Начало. Край. Приема се. 39-то. Начало. Край. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 3. Начало. Край. Приема се. Четвърто компромисно начало. Край. Приема се. 42. Начало. Край. Отхвърля се. Четиридесет и трето изменение, първа част, начало. Край. Приема се. Втората част на същото 43-то изменение, начало. Край. Приема се. Първо изменение. Начало. Край. Приема се. Второ изменение. Начало. Край. Приема се. Трето изменение. Начало. Край. Приема се. Четвърто изменение. Начало. Край. Приема се.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 Отхвърля се. Девето изменение начало. Край. Приема се. Десето изменение, първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част на десето изменение, начало. Край. Отхвърля се. Единайсто изменение, начало. Край. Приема се 12-то изменение начало. Край. Приема се 13-то изменение начало. Край. Отхвърля се. Четвърто компромисно бис начало. Край. Приема се. 15-то изменение, начало, край, отхвърля се. 16-то изменение, начало, край, приема се. 20... 17-то, начало, край, приема се. 18-то начало, първата част, край. Отхвърля се. Втора част на 18-то начало, край. Приема се. 19-то начало, край. Отхвърля се. 19-то начало. Извинете, 20-то, 20-то. Начало. Край. Приема се. 21. Край. Приема се. 22. Начало. Край. Отхвърля се. И сега гласуваме целият доклад с измененията. Начало на гласуването. Край. Приема се 21 гласа за. Един против, няма въздържали се. Поздравления за госпожа Фрага. Pasamos al siguiente punto del orden. Минаваме към следващата точка от дневния ред, шеста, за специфичните условия, приложими към дънните рибни видове в Североизточния Атлантик, както и съответните разпоредби за риболов в международните води на северо-источния Атлантик и отмяна на регламент 2347. Имаше всякакъв вид обсъждания. Започнахме с първата версия на доклада през март месец. Измененията се приеха в края на месец март и днес всъщност започваме с размяната на мнения за измененията. И така давам на първо място думата е на господин Арсенис като докладчик. Благодаря ви. Може малко да изчакаме да си седнат по местата колегите след гласуването. И така, благодаря още веднъж. Над 300 изменения сме получили, 345 по-точно. От този доклад Голям разнобой има в мненията по редица въпроси. което пък дава, доставя място за, за компромиси в рамките на парламентарната комисия. През лятото с екипа ми разгледахме, с Кристина от екипа ми разгледахме а, измененията, а, започнахме работа, работа по изготвяне на, на компромисни изменения. Обсъдихме ги с докладчици в сянка. Първата част от компромисите. Във втората част, втория компромисен пакет, е, съдържа по-сложни е, моменти, като например девети член и други въпроси, като забраната. Например, тях също сме ги представили. В момента сме в процес на, на обсъждане на компромисните изменения с докладчиците в Сянка, както винаги. Аз водя открити е, консултации с отрасъла, с научните среди. Повечето от вас сигурно са прочели писмото на представителите на отрасъла, е, където се дават пък техните коментари е, а, по редица изменения. Опитваме се да приобщим всички заинтересовани страни, за да постигнем възможно най-добри компромиси. Това, което мога да кажа на този етап е, че макар, че има такъв разнобой в мненията, постепенната забрана на дънното тралиране – въпроси свързани с екосистемите и, и, и други въпроси от значение за тези запаси се радват на, на одобрение като цяло. Много се радвам, че в крайна сметка ще можем да стигнем до една обща позиция в нашата парламентарна комисия. Гледам оптимистично на нещата. През октомври ще се гласува по този доклад и така ще стигнем до едно общо становище една обща позиция, както винаги. Вратата ми е отворена за всички колеги. Ако имате въпроси, тревоги, опитваме се да сме максимално открити приобщаваме не само представители на отрасала, ами заинтересовани страни от всякакъв вид и от всички държави. Срещаме се с тях, разговаряме с тях, така че да разберем коя ще е най-удачната обща позиция на парламентарната комисия. Благодаря ви.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 взаимно заменими и прехвърлими. Затова специално се упоменават разрешителните, които са необходими предварително. Тези държави, които имат вече квоти и които могат да ги разменят или прехвърлят с други държави, могат да се окажат в крайна сметка лишени от тази възможност, а именно възможността да получат изобщо такава квота и това е, меко казано, несправедливо. Всички държави членки практикуват или риболов, или прехвърляне на квотите. Полша е една от тези държави, така че член 203 предвижда установяването на минимални квоти за плавателен съд. Предвижданията са да се продължи този дънен риболов, независимо дали е бил практикуван от дадена държава членка или не в миналото, да продължи да бъде избираем за квоти. Uh, благодаря, господин председател. Най- най-напред искам да благодаря на Стане Станес за, за откритостта в уводните забележки. Той беше много откровен. Е, и консултира безкрайно много пъти всички нас. Разговаряхме. Имахме вече и две изслушвания в комисията. Имахме също така и допълнителни срещи. Е, Изабел Томас организира последната подобна среща, която беше извънредно полезна, е пък и много интересна защото Том Блайсдел а, от ISIS, Международният съвет за изследване на морето, който каза, че ловим 70 000 тона от дълбоководните а, риби и сега това количество е намалено на 35 000 тона, т.е. наполовина е намален уловът на дълбоководни риби. И съгласно по неговото мнение, вече започваме да се приближаваме към едно устойчиво, е, един устойчив риболов, подобрява се биомасата. А Паскал Варанс, който е автор на доклада за дълбоководния риболов, и тя ни осведоми, че забраната на дълбоководно рибарство по 200 метра ще бъде един абсурд. Посочено беше, че акулите, пък и други видове ще бъдат уязвими от ловът с парадиги. Много професионалисти в тази област, примерно Асоциацията на рибарите в Шотландия, която е носител на награда на Международната организация за опазване на дивата природа казва, че ако забраним ловуването с тралове, дънни тралове, как тогава ще продадем рибарските си кораби? След като забраната ще въжи за цяла Европа, няма да можем да забраним изобщо е, своите, няма да можем да продадем корабите си. Как може да преминем към ловуване с парадиги? Е, шотландските рибари, които аз представлявам, е, ловят на 900 на 900 метра, примерно мерлуза, други риби, а, а, да се отмята, че може да ги ловим тези риби, а, мегрим а, а, и други с а, парадиги, това е абсолютно немислимо. Тоест, ние все още не сме стигнали до приемлив компромис, защото в, в девети член се казва, каквото и да се споразумеем тук, след две години е, ще бъдат оттеглени всички разрешения за дълбоководен риболов и е, това ще се приложи след като регламент е в сила. В такъв случай, защо си губим времето да говорим за компромисни изменения, когато девети член предвижда след две години пълна забрана? Е, изглежда ми, че тук има много погрешни разбирания учените и онези, които ловуват в дълбочините, ни казват нещо съвсем друго. И нещо съвсем различно ни казват пък онези, които пледират за забрана на дълбоководните риболов. Ще приключа като кажа, че искам да благодаря на, на докладчика, който се опитва да намери компромис по един много труден въпрос. Благодаря, господин Стивенсен. Госпожа Фрага. Eh, аз съм докладчик в Сянка и същевременно и водя преговори с другите докладчици в Сянка. За мен е всъщност доста трудно да защитавам представените вече и изменения. Господин Арсенис знае, и аз публично съм заявявала, същото като господин Стивенсън всъщност, че за нас най-важният е член 9. Ние сме против забраната и против оттеглянето от, по този въпрос. Тоест, този член за нас не подлежи на никакви преговори, никакви договори. Член 9 и приложимите към него протоколи. Останалото Останалото, разбира се, е, подлежи на изменения с различни нови риболовни зони, с различни нови риболовни съоръжения и така нататък. Това ще го обясня, когато му дойде времето. Но сега казвам, че най-важното трябва да бъде дообсъдено с колегата Арсенис. Има точки, членове, по които не отстъпваме, а по другите бихме могли да отстъпим и да търсим споразумение за член 9. Многократно сме подчертавали за момента, че това е крайно радикално екстремистско предложение, което не приемаме. И пак повтарям, не преговаряме по него. Не сме склонни на никакви договорки, защото научните дружества, асоциациите, колективите и прочие е, следват друга линия. Ние искаме следователно предложение, което да има същите изходни точки, като това, което е вече наше достояние в резултат на изводите на научните организации, на местните представители на бранша и така нататък защитата на предложението на комисията е нещо, което ние уважаваме. Уважаваме и факта, че докладчикът Арсений се слуша, когато му казваме кое е приемливо, кое е неприемливо. Благодарим за това. И сега обаче, когато вече е време да обсъдим вторият пакет, където са най-важните неща, с най-важните приложения, тук всъщност нещата може би ще загробеят, ако позволите. Всички сме е, склонни да работим за компромис, стига той да задоволява всички ни и надявам се, че и крайният резултат да бъде в духа на този това търсено равновесие и да не залита към крайностите господин Арсенис и всички останали целим именно това. Но трябва да се намери пресечната точка. За момента такава пресечна точка не се очертава. Надявам се, че бъдещето ще бъде различно. Благодаря. Останалото няма да го обсъждам, защото нашите изменения представляват пакет. Съгласие с линията, която поддържаме още от началото и за това всъщност не ги обсъждам, само казах това, което смятам, че е важно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя разума на докладчика, който разбира колко важен е този регламент, който засяга редица страни членки, стотици риболовни кораби. Той а, не е пожалил сили и време, а, разговарял е с всички. Истина е, че до днес не е постигнат компромис. Особено по забраната на, на ловуването с тралове. Но нямаме, нямаме подобен компромис. Единственият компромис, който сме постигнали, който според мен е възможен. Това е, би бил компромис за частично забраняване на траулерите, но не е пълна забрана. Е, не е пълна забрана е, за е, ловуване на, на дълбоководните запаси. Ако говорим за радикалното решение, т.е. цялостно решение, това е от една страна една възможност, но също така трябва да видим какво, е е, какви са възможностите, които реално са пред нас. Според мен може да се съгласим не за цялостта забрана на траловете, но за забрана зона по зона, възоснова на екологическите е, данни. Знаеме кои са уязвимите видове, които те трябва да бъдат защитени е, също така има утачни е, е, запаси, които не са уязвими, остатъчни. Няма никакви основания те да бъдат забранени. Също така може да говорим за въпросите за изследването и за това как да се изследва. Значи възосновата на зонирането и картографирането на морето, според мен, можем да намерим компромис за частични забрани във всички случаи. И това няма да бъде лесно, защото позициите са твърде различни. Но вярвам, че ако работим настойчиво, е възможно да постигнем компромис. Благодаря, господин Кадек. Oui, merci, Благодаря, господин председател. Преди всичко благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Искам също така а, да благодаря а, на докладчика в Сянка, че се съгласи да поеме тази работа. А, защото а, ние гласувахме в, ще гласуваме след няколко седмици в пленарна зала по тези въпроси. А, и беше много любезно от негова страна той да поеме штафетата. в никакъв случай не ослабва интереса ми към този въпрос. Както знаете, имам голям брой изменения и позициите са много ясно установени, както Изабел току-що каза. Очевидно е, че е необходимо да се стремим към компромис. Отбелязах, че нашия колега Кретон изглежда оптимист по отношение на възможността да постигнем компромис. Ще видим какво ще стане. Според мен, това, което Изабел Тома току-що каза, трябва да видим какъв е екологическия отпечатък и да забраним дъното тралене в тези зони, които са уязвими. Значи, има зони, в които вече се използват и където имаме ловуване с тралове. А, има и зони, където трябва да се възстановяват а, рибните запаси. А, става дума за дънните, дълбоководните запаси. А, както каза колега, колега Милана. И така. В тези зони е възможно запазване на уязвимите а, екосистеми. И мисля, че това е най-добрият компромис, до който можем да стигнем когато става дума за екологическият отпечатък, за пасажите, за ловуването с тралове, аз разговарях с моите ръководители и траулерите обикновено работят по една и съща линия. Отиват и се връщат. Така че е много лесно да се намери, ограничи зоната, в която те, в която те ловуват, в която влачат траловете си. Но една е, забрана, радикална, така как се предлага в, в пети е, член, е, не е приемлива, тя няма да помогне ще навреди на лова с, на, на траулерите. Знаеме, че това е един от най-разпространените начини на риболов. И, и докладчика се опита да ни убеди, че това не е, не е целта на Европейската комисия да забрани траулерите изобщо, но аз не съм убеден, че е точно така. Сега, дали ще им вярваме или не, това ще създаде един опасен прецедент в риболовният отрасъл. Е, затова мисля, че можем да приемем девети член, както и четвърти всъщност. Защитавам следните принципи. Първо е необходимо е, да приемем е, е, мерки за управление. Необходимо е да видим кои видове, в кои видове е необходимо да се установят тавани на количествата, които се ловат, за да бъдат защитени. И тук водим един чисто политически дебат но има и технически въпроси, по които според мен можем да се съгласим. И а, а, надяваме се, че до следващата среща ще имаме един а, приложим, а, приложим компромис по всички многобройни въпроси. А, с, строгият контрол на този риболов е въпрос, по който сме съгласни, за да можем да запазим дълбоководните видове. Затова много е важно а, а, максималният устойчив улов да бъде а, зачитан. Е, значи днес за 9 и 4 член не може да се съгласим. Те не са приемливи за нас. Благодаря, господин Каде. Господин Ромега. Благодаря. Uh, Първо искам да кажа, че високо ценя свършен, е, свършеното от страна на докладчика. Не просто не е лесна задачата. А, е, необходимо, необходимо е, много ясно да се формулират това, което искаме да отправим като послание. Това ще го видите, ако прочетете какви изменения са подадени. Много е ясно за тая цел, обаче да си създадем ние самите ясна представа за това какво е положението. И, както каза господин Стивенсън, във връзка с ролята на неправителствените организации, да, определено трябва да почиваме на, на научни факти а те са, че запасите не се ловят по, по устойчив начин. И, и не бива да нападаме неправителствените организации за това, че го изтъкват. Аз бих искал да изтъкна три аспекта, които трябва да залегнат в окончателния вариант. Моля ви, госпожо Томас, говоря в момента. Има три елемента, три аспекта, които искаме да видим в окончателния вариант. Ние сме парламентарна комисия, ресорната комисия, но, но и на пленарно заседание, естествено, трябва да се обсъди този въпрос. трябва да ни е ясно какво мислят колегите извън парламентарната комисия. Но нека сега да кажа какви са трите аспекта, на, кои... аспекта, на които настоявам. които са отразени в измененията ни. Първо, нещо много важно, постепенното прекратяване на надънното тралиране – Може да обсъдим каква да бъде дълбочината, да търсим компромис за това какви да са, е, колко да бъде е, дълбочината на предложението ни, трябва да включва това, за да отправим сериозно послание. Второ, и това е свързано с казаното от госпожа Фрага, аз мисля, че ролята на Европейския съюз и ролята на Европейския парламент като законодателен а, а, а, орган трябва да се води от резолюциите на ООН. Защо да, да вземаме частични позиции е, тогава, когато можем да възприемем един глобален подход на базата на, на резолюциите на ОНЕ? Това е нещо, което трябва много ясно да се, да се е, покаже. Е, да, със сигурност трябва да се вземат предвид е, резолюциите на, на не. Следващия аспект са уязвимите морски среди. Е, съгласен съм, че не ни достига информация. Трябва ни по-добра оценка на въздействието, по-добра идентификация на тия зони. Аз не разбирам защо трябва да ограничаваме а, е, оценките на въздействието а, е, само до, до следата, която оставя риболова. Аз мисля, че трябва, трябва да се прави оценка на въздействието винаги, когато има има риск от е, възникване на уязвима морска зона. И това е нещо, от което няма да отстъпим. И накрая, нещо друго, което е особено важно, е намаляването на, на е, риболовните възможности в, е, на дълбоководни видове. Сега, по подробностите можем да преговаряме, но не и по принцип. За, е, настояваме на включването на, на този елемент в доклада. Тъй, че ако не си дадем сметка, че че е, запасите зависят от, е, от е, нашите политически решения. Ако не си дадем сметка за това, е, каквото и да правим ще е безполезно, безсмислено. И твърдя много настоятелно, че, че ползата от дебатите е, зависи именно от съдържанието на, на разискванията, които водим. Благодаря Gracias, señor Romeva. Благодаря ви, господин Ромева. Госпожа Гарсия Ярро. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Най-напред благодарности за усилията положени от докладчика, защото смятам, че още от първите изменения, компромисни изменения, които получихме в сряда и тази събота и неделя, ясно можем да отчетем напредък аз уважавам всички е, колеги, които са наясно с положението на нещата. Аз, за съжаление, не съм чак такъв голям е, специалист, особено когато има толкова много економически и социални фактори, различни интереси на държави, на съюзи, на групировки. То в такъв случай определено аз съм на мнение, че трябва повече време за проучване, за анализ и прочие и прочие. И освен това предвид факта, че има три пакета и изменения – Първото, първият пакет е представен от е, колеги, които просто не ме поканиха и затова не участвам в тяхната група. Но въпреки, че е, не бях поканена за участие в този иначе широко обхватен процес, където депутати от различни идеологически украски представят и изменения, въпреки че не бях значи поканена, аз проследих развитието на това обсъждане и видях, как някои изменения отговарят на тези, които аз бих защитила като представител на моята държава Испания. Други смятам, че са противоречиви е, на това, което аз бих защитила, но така или иначе става дума за пакети, за компромиси. Именно това е целта на компромиса. Да се намери допирна точка. Браншът е многоброен и разнолик. В Испания, например, ние сме най-напредналата държава в Европейския съюз по отношение на картографията и по отношение на очертаването на защитавани морски региони. Преди година приключихме точно един такъв процес. Сега обаче не говорим за риболова само за дънен риболов по, в испанските териториални води. Тук става дума за нещо малко по-различно, като въпреки това ни касае, тъй като няма значение дали риболова се извършва далече от нашите брегове или тук в европейски териториални води, дали с един или друг вид е, риболовен плавателен съд. Аз мятам, поне доколкото аз знам, няма нито един международен форум, нито ООН, нито каквато и да било друга организация тип ФАО, е изляза с предложение за окончателна забрана на риболова с дънни траулери. По-скоро се борави с резултати, с данни, с анализи от научните среди, от експертите или от неправителствените организации, защото целта е очевидна за всички ни да се запази развитието на даден рибен запас, за да не се изчерпи и унищожи той. Няма смисъл да преувеличаваме, особено в такъв един момент като нашия, когато решенията се политизират – решенията трябва да бъдат обосновани изначално и след това могат, разбира се, да имат политическа или идеологическа окраска. Но в нашия конкретен случай на е, този доклад, който ни занимава, бързината, пришпорването не е препоръчително. Ще ни тласне в нежелана посока бихме говорили, даже бихме стигнали до предложения за изоставяне на някои риболовни съоръжения, без да си дадем ясна сметка, че има начин да се възстанови даден е, рибен запас, който в момента е обект на е, свръхулов. Рибните запаси намаляват спрямо предходните количества. И това го Можем да го прочетем в изводите на съвета. Но не смятам, че трябва да смесваме видовете дебат. Има има разлики, някои от тях много дълбоки, но смятам, че бихме могли да намерим компромис, стига да разполагаме с достатъчно време за това. Говоря от името на испанската делегация. Аз нямам никакъв по-специален интерес от интереса, който съм заявила в измененията си. Това, че не сте ме поканили за дебат, това, че не сте поканили испанската делегация за дебат, си е ваша работа, вие знаете защо. Но аз казвам, че съм на разположение и че съм за балансирани умерени мерки, които да не тласкат в една или друга крайност носим отговорност. Всички носим отговорност за бранша, за економиката на нашите собствени държави. Испанският риболовен сектор е един от най-значимите. Испания е един от най-големите потребители на риба и рибни продукти. Ето за това имаме моралното право да изискваме да се вземат предвид нашите виждания. Разбира се, интересът е този, който определя коя от областите по този доклад ще, ще счетем за най-деликатна, за най-чувствителна. Пак повтарям, ще трябва да стигнем до споразумение, до компромис, но пак казвам, че няма да бъде лесно, просто защото началният вариант на доклада е много екстремистки. Предлага се забрана и когато се предлага е, забрана, трудно може да се договаря. Смятам, че докладчика би трябвало малко да смекчи тона и да позволи и други мнения да бъдат чути и изказани. Всичко това в интерес на бранша. Госпожа Патрао има думата. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, o grande número de... Serei bastante... Uh, Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще бъда а, uh, кратка, защото мисля, че основният въпрос е следният. Трябва да се подчертае, ще са внесени огромен брой изменения. в които, които отразяват а, мнения, които са много по-радикални, отколкото може да се очаква. Обсъждали сме въпроса на предишни заседания. И а, очевидно ще бъде трудно да намерим решение. Докладчика обаче е открит за диалог, за други становища, нещо, което може да улесни намирането на компромис. Въпросът е особено важен. От нас става дума за европейският риболовен флот. Необходимо е да разгледаме економическата, социална и екологична страна на въпроса. Очевидно, съществува консенсус за това, че трябва да защитеме уязвимите морски екосистеми. Никой от нас не иска те да бъдат унищожени. Защото това е инвестиция в бъдещето. но трябва да избегнем всякакви упростенчески решения. които биха предложили безусловните цялостни забрани. Това не е приемливо. Свидетели сме на това, че постепенно, в конструктивен дух, е, вървим към компромис, позициите ни се, становищата ни се сближават. Трябва да се обърне внимание на периферните е, региони и виждам, че това е цел и на докладчика. Това е също така и мнението на много депутати. И мисля, че по този въпрос също трябва да успеем да намерим, така да се кажем, златната среда. Тоест нещо, което ще бъде приемлив компромис. Уж интерес. За да защитим настоящето и бъдещето на морските екосистеми, да съхраним европейският риболовен флот и да защитим интересите на европейските граждани, които работят в риболовният отрасъл. Само така можем да стигнем до ефективно решение. Именно това е причината, която ме кара да бъда, да бъда умерен оптимист. Внесени са много изменения, но ние ще ги обсъдим И когато говорим за защитата на уязвимите морски екосистеми, не трябва да забравяме, че съществуват голям брой научни изследвания и на нашите изслушвания чухме резултатите от подобни изследвания, които анализират бъдещето на морските екосистеми. Очевидно е, че може да има зони, в които риболовът на дълбоководни видове е разрешен, а другаде, когато става дума за уязвими екосистеми, той не трябва да бъде разрешен. Необходимо ни е добро картиране, картографиране на морето, което е наша обща задача. Това трябва да бъде и становището на комисията ние основаваме нашите политически решения на научните, на научните данни, с които разполагаме. Искам още един път да кажа, че имам доверие на докладчика и на докладчиците в сянка, чийто подход е конструктивен, позитивен и аз го одобрявам. Сигурна съм, че той ще намери златната среда, където трите стълба, социалната, социално-економическият и екологическият ще намерят своето решение. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Критон Арсенис най-сърдечно за работата, която е свършил и продължава да върши. Неговата задача съвсем не е била лесна. През последните няколко месеца той се опитва да примири доста различни становища. нещо, което съвсем не е лесно. Чухме тук различни мнения. Някои казват, че въпросът е политически, други казват, че става въпрос за доверие, което трябва да има в нас, но според мен трябва да се опрем на фактите. Провели сме две изслушвания до този момент. Чухме становището на редица учени. Някои защитават позицията на Европейската комисия и настояват за дългосрочна забрана на дълбоководния триболов. Чухме също така, че когато става дума за нежеланият улов, така наречения прилов, ловим риби, които след това изхвърлят. Ако искаме това да не стане, да не ловим риби, които имат дълъг жизнен цикъл, някои от тях до 50 години, Знаем, че примерно за да се възстановят кораловите е, рифове са необходими между 3 и 5 хиляди години. Има и други екосистеми, които са много уязвими или пък деликатни. На някои места сме разрушили дънната флора и фауна по такъв начин, че там вече нищо не расте, нищо не вирее. И аз съм убедена, че носим голяма отговорност пред децата си, внуците и правнуците си. Науката ни казва редица неща, на които още не като ли да обръщаме внимание. Дълбоководната, дълбоководната екосистеми не са още все още достатъчно проучени. Намирам, че е достойно за съжаление, това, че като че ли много от нас не, не могат да погледнат на въпроса по-широко, в цялата му широта. Говорите за това дали ще може да се продадат траулерите или не на Европейския риболовен флот. Съжалявам, но ако говорим за унищожаване на дълбоководните запаси, когато те бъдат унищожени, няма да имаме нужда от траулери. Тоест не това е, което трябва да бъде аргумент, да бъде довод за решението, което ще вземем. А именно това ни посочиха учените, които говориха пред нас по време на нашите изслушвания. Нито един от тях не каза, дайте да продължаваме както до сега, няма, резултатите няма да бъдат катастрофални. Иска ми се това да стане ясно на всички. Става дума за факти, които не са твърдо установени и а, трябва да се опрем на фактите, за да вземем решение. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика Критон Арсенис. Чудесно свършена работа. Мисля, че е, качествен беше и документа на комисията. Напълно подкрепям колегата Рао Ромева, който е един от докладчиците е, в Сянка, в това, което каза. Е, много внимателно следя това досие, но трябва да кажа на онези, които си мислят, че учените твърдят, е, че този риболов е устойчив, не знам откъде им идват доводите. Аз съм разгледала, разглеждала уебсайта на, на ИЦЕС, Международния съвет за изследване на морето и там, там а, пише, че няма информация за, за тия видове. Нищо повече от това не може Международния съвет да каже, освен моля, по-внимателно подхождайте към риболова от миналата година както чухме от колегите, някои от тия видове имат много дълга продължителност на живота. До 70 години. Има видове, които, които достигат до полова зрялост, зрялост на 8 до 10 годишна възраст. После, за какъв улов говорим? Колеги, моля да, да е, погледнем по-внимателно за какво точно говорим. 10 000 тон, тона какво? Какво ни трябва по-специално? Животински протеини. Опитваме се в крайна сметка да, да, защ... да, да разрушим абсолютно неясни, неизвестни ни морски зони, за, за да ги ядеме тия видове. Има квота 1 милион тона треска. Защо? Защо, за, защо ни трябват още 10 тона нещо, кое, да ядеме нещо, което е на възрастта на баба ви? Та, моля ви, малко по-многостранно трябва да разглеждаме този въпрос. Преди половин година парламента е постигна успех в, в устойчивата политика на риболова. Аплодираха ни нашите избиратели в цяла Европа, защото всеки знае, че опор, политиката в областта на риболова, е от голямо значение за, за, за, за моретата и, и океаните. И е нещо, което е от значение не само за сегашното поколение рибари, но и за бъдещите поколения. Та, какво послание ще изпрати това на европейските е, гласоподаватели? крайна сметка всички са, всички са наясно, че това е много разрушителна практика. Не бива да излизаме с, с шизофренни послания и противоречиви послания. През май до година ще се гласува за нов Европейски парламент, така че, колеги, моля ви, мисля, че е разумно продължението на комисията. Оценката на въздействието в това число мисля, че е много добре обмислена и отрасълът дори не е печеливш в крайна сметка. Мисля, че вече достатъчно време водим дебати по този въпрос и е време да вземем отговорно решение. Господин Милана има думата, заповядайте. Благодаря, съвсем накратко ще се изкажа, защото доста се каза вече. Много се радвам. Много се радвам, че толкова работа е свършена от страна на докладчика. Има и много, много задълбочени изменения. Там също са положени големи усилия. Трудно, трудно се води това разискване поради различните е, мнения. Благодаря и на господин Кадек. Естествено, че се опитваме да възстановим уязвимите зони но за тази цел трябва да възприемаме един единен подход в цели Европейски съюз. И трябва ясно да се обозначат, да се определят тези зони, които, които трябва да се възстановяват. Що се отнася до социалното и економическото въздействие и тези тревоги, които бяха огласени в тази зала, и това как ще съобщим на хората, че вече не могат да ловят риба. Сега, искам да ви напомня, че когато предстоеше да се забрани тралянето в Средиземно море, парламентът и комисията се, се съгласиха, споразумяха се. Само, че ограничението беше 3 метра. Няма противодействащи мерки, не се забавя процедурата. Мисля, че е, има място за постигане на, на компромис. Искам да се съсредоточим именно на този подход. И не бива да упоручаваме да, всичко, което вече комисията е свършила до сега. И, и нека да не се противопоставяме на, на учените. Да, ние сме важен а, орган, важен политически орган – и, и парламентарната а, комисия, но, но, но ние не сме Вселената, в крайна сметка. Дайте да се разберем. Дори, дори не можем да кажем, че представляваме целият парламент. Така че трябва да се водят преговори. нека да се вслушаме в мненията на другите и да направим всичко възможно чрез диалог да стигнем до, до обща позиция, до съгласие. Само така ще отбележим напредък. Ако не се опитаме да постигнем компромиси, е, ще обесмислим цялата тази дейност. Изобщо ще и обезмислим ролята си в междуинституционната е, картина. И накрая едно просто наблюдение, свързано с е, економическата ситуация и, и доколко е печеливш секторът. Съдебното решение във Франция от 2008 година, което е свързано с новите риболовни плавателни е, съдове. Какво се оказа след това? Ами, оказа се, че новата практика не е толкова печеливша, колкото се очакваше. Сега аз не знам дали могат дънните траулери да се рециклират и това да стане на място, в открито море, на голяма дълбочина. Може би може. но най-вероятно ще трябва да се, да се извозват с европейски средства. Аз предлагам на Критон да не се отдалечава много от препоръките на комисията и да изтъкне, че е, преструктурирането на човешките ресурси в сектора трябва да бъде обвързано с рециклирането. Благодаря. Yeah, thanks, uh, I, uh... Благодаря, uh, господин председател. Искам uh, е нещо кратко да кажа във връзка с това, което каза колегата Ковенс. Много точни забележки е, бяха нейните. Когато става дума за дълбоководните видове, това е, трябва да бъде една от основните ни, е, един от основните ни доводи. По едно време на едното изслушване чухме представители на отрасъла. Стана дума за последиците от дълбоководния риболов, които се оказаха непредвидени. Примерно много пъти се използват произволни дълбочини на ловуване. И много пъти решенията се взимат от бизнесмени, които нямат нищо общо, пък не са и виждали и чували дълбоководните рибни видове. Значи не трябва да отклоняваме работата от главната цел и не трябва да забравяме, че тази дейност има много последици, които не са предвидени. Една от причините за реформата в общата политика в областта на рибарството, това е да се въведе по-децентрализирана система за взимане на решения, която да се опира на реалните факти е, в областта на риболова. Да не се възприемат общи паневропейски решения, каквито предлагат някои от е, измененията. Нека съсредоточим вниманието си върху главното. Без да се отклоняваме а, и да се впускаме в ограничаване на нормалната рибовъдна дейност. Примерно в, в Шотландия изобщо не става и дума за дълбоководен риболов. Благодаря. Благодаря. Виждаме, че много хора искат да се изкажат, много колеги искат да участват в един втори кръг даже, тези, които не са могли да го направят. Имаме време днес. Сега обаче ще дам думата на комисията най-напред. Първо те да се произнесат, след това кратък втори кръг изказвания и накрая отново ще дам думата на докладчика Арсени, за да ни каже всичко, което иска да ни каже. Господин Фрис. Thank you. Um... Благодаря. Комисията се опита да помогне на вашата комисия в нейния дебат. Като се опитахме да разясним всичко, което не беше ясно. Много се радвам, че изглежда сме свидетели на напредък ще повторя още един път главната цел на предложението на комисията е следната. Да се управлява по целенасочен начин риболова, който има въздействие върху дълбоководните запаси. Запаси, които са уязвими. И предложението на комисията за постепенното отпадане на някои практики се отнася за онези практики, които имат конкретен екологичен, конкретно екологично въздействие. Именно в този дух на целенасочено целенасочени предложения, ние споделяме загрешеността на онези, които а, са против 600-метровия прак на дълбочина. Защото ако погледнем на каква дълбочина се лови, ловува, много видове с търговско значение е, се ловят е, без те да принадлежат е, по същество към дълбоводните видове. Такава, например, е мерлузата, пък и други видове. Не това цели предложението на комисията. Обаче някои средства за риболов, дълбоководен риболов, могат, не всички, но някои могат да бъдат вредни. И някои от предложенията, които се правят във връзка с девети член, биха искали да разграничат е, различните риболовни пособия. Едни са, предлагат по-предпазлив подход, други по-малко предпазлив, но и при едните и другите ние с удоволствие ще разясним детайлите, които интересуват авторите във всеки конкретен случай. Тук се обсъдиха и други въпроси, няма да отнемам времето на комисията, като се спирам на всички, но искам да се спра на един конкретен въпрос. Защото а, при него можем да се позовем на полуките, които сме извлекли от други подобни случаи. Става дума за, изме... за измененията, а, които искат едновременно а, да се въведат квоти за улова и да се въведат показатели за риболовното усилие. Знаем от риболовът, примерно за треска в Северно море, колко трудно е тези два показателя да се използват едновременно. И двата могат да бъдат ценни, и двата подхода могат да бъдат ценни, но трябва да се направи избор едното ли да се използва или другото. Ще спра до тук. Казвам още един път, Радвам се, че се прави напред, отбелязва напредък и ако имате нужда от някаква помощ от наша страна, ние сме на ваше разположение. Добре, чудесно. Започваме тогава втория кръг. Моля изказванията да са по-кратки. Госпожо Фрага, благодаря. Да, не може човек да е кратък, след като изслуша всички тези неща. Започвам с отговор на господин Румева за така наречената батиметрия. Докладчикът в едно от компромисните изменения в член 4, свързан с член 9, включва именно тези кораби с дънни траулери, които ловят риба на по-дълбоко от 600 метра. Сега, 600 метра могат да бъдат обект на забрана. Какво значи това? Това значи, че някои от коралите, които са на 400 е, метра, няма да са защитени, а има и някои песъчливи почви по-дълбоко от 600 е, метра има рибни а, е, видове, като черната писия, например, които се ловуват именно под 600 метра. Норвежците, например, не ловуват, забраната им е 1500. Ние много им се възхищаваме на норвежците, така че 600 метра, 200 метра са, меко казано, безсмислени. Сега по въпроса на казаното от госпожа а, льовен за рибните видове, за дънните рибни видове, които са а, дълговечни или поне дълго, дълголетни, по 30, по 50 години е, живеят. Да, хубаво. Така наречения гранадир, маркурус и другите рибни видове, те успяват да се е, възстановят и даже са близко до целени, това, което целим, целевите нива. Няма защо да преувеличаваме. Ако искаме да забраним лова на даден рибен вид, той има друг начин да го направим, а не да забраняваме да се лови риба с определени съоръжения. Сега, това, което казват специалистите, го интерпретираме по различен начин. Някои, само някои видове са застрашени, другите доста е, бързо се възстановяват. И това, че някои е, риби живеят по е, 30 или 50 години, изключение. Повечето не са толкова дълголетни. Госпожа Томас. Благодаря, е, господин председател. Е, вече от началото на този дебат слушам следното. Изказвания, които като че ли се позовяват на научните становища. Но ето тук съм копирала основата на докладът на Френският институт за изследване на морето и Фремер. и в три страници това резюме беше публикувано в френските вестници и приканвам ви да прочетете това резюме. Защото съм направо скандализирана, че чувам позовавания на научните среди, на научните заключения, които нямат нищо общо с това, което реално учените ни казват. И искам да ви кажа а, по отношение на това, което се чухме. За, за, това е, е резюме, подписано от всички членове на ИФРЕМЕР. за, за данните за дълбочинните видове. Все повече се ловят дълбоководни видове. Става дума за мерлуза и за други видове, калкани и така нататък. Когато става дума за средствата, с които те се ловат, няма да ви чета цялото резюме, но да се каже за какво става дума. Два вида се фактически тези, които, на които няма никаква, няма никаква загриженост у, у учените. Колко става дума за контрола върху риболова? това контролира се това, което се разтоварва от една страна. От друга страна се следи качеството траулер по траулер, кораб по кораб, какво точно има. Така че тук няма никакъв проблем с контрола. В сложността за картографиране на, морското, на, мор, на морските акватории също съществува, разбира се, но трябва да кажа, че Научната общност през 2012 година, Международната научна общност признава, че използването на дълбоководните видове в момента е устойчиво след подобрението от 2000 година насам. Тук виждаме положителните резултати от съответното управление. Нещо, което се чувства включително включително и за дълбоководните видове. Моля, спрете да цитирате научни резултати, които не отговарят на истината. Ето, ето, тук са, тук е това резюме, тук е на резюме на Френския институт за проучване на морето, всичко е на френски, може да си го прочетете, но ако искате, аз мога да поръчам да се преведе на английски. Добре, благодаря. Няма, няма други желаящи да се изкажат. Нещата са спокойни, господин Арсенис. Духовете не съвсем не са разбудени. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на госпожа Тома. Знам го този документ, знам контекста. Ние отчитаме всички научни становища, всички, всичко, което събрахме от заинтересованите страни и се опитвам да, да, да, да намеря общото. И ще намерим общото, ще преследваме постигането на обща позиция, стига тя да е смислена. Е, искам да благодаря на всички колеги за активното участие ще продължим активната си работа по, по постигането на окончателен вариант, който, който да почива на съгласие сред нас в парламента. Благодаря, господин Арсенис. Надявам се искрено, че ще стигнете до споразумение. Минаваме към седма точка за многогодишния план за възстановяване на червената риба тон в Източния Атлантик и Средземноморието. Знаете, че днес комисията ще ни представи предложение. И след това ще има обмяна на мнения. Господин Донател от името на комисията. Thank you, Chair. Sorry for this delay. To... Благодаря, господин председател. Извинявам се за забавянето. Предложението отразява решение, което е взето в Международната комисия по опазването на рибата тон. Един от въпросите, които бяха обсъдени във връзка с наблюдението и контрола на, на риболова е адаптирането на риболовния сезон, така че да се отчетат промени в поведението на, на запасите. Сега, в сектора, и не говоря тук само за е, Европейския съюз, е, целта е да се извлече максимална полза от решението, да се, да се ограничи времето, когато може да се ползва риболовно оборудване при, при е, лова на червения тон. По този въпрос се водиха дебати с всички държави членки, с представители на отрасъла и други заинтересовани страни, така че да се прецени дали промените в риболовния сезон ще изискват допълнително усилие от страна на, на, на, на сектора на риболова и да се оползотвори а, изцяло възможността, която се дава от Международната комисия за опазването на червения тон. Предложението има за цел да измени съответните разпоредби в регламент 302, изменено от 500 от 2012 година за определене на риболовните сезони за за а, а, риболовно оборудване, а, в това число дънно, делни тралове и кораби с парагади. В момента говорим за отворен сезон вече, а не за затворен сезон. Една от критиките, които получихме при дебатите в а, Международната а, комисия, е, беше, че вместо да се въвежда затворен сезон, а, както се предвижда с някои от страните, с които имаме споразумение, да се даде ясно обяснение за това кога могат, може да се упражнява а, риболов, да се изредят всички а, съоръжения, които могат да се ползват през този отворен сезон. Така че а, настоящото предложение има за цел да поясни, а, нормите е, по регламента, като да даде конкретни данни, когато се е, позволява ползването на съоръжения. И това става в изчакване на пълното транспониране на, на, на препоръката от ноември 2012 година. Преценихме, че това е, е, е една от най-спешните мерки, които трябва да се приведат в, да се въведат в сила. И днес, днес говорим за този аспект от промяната на плана. Има и друга част, която предстои да се внесе за разискване в парламента също скоро. Това са всички останали изменения в наблюдението и контрола на риболова. Това е което ще кажа за сега, но с радост ще отговоря на допълнителни въпроси. Благодаря ви, господин Донатела. И сега ще дам думата на докладчика на този доклад. Това е господин Ромева. Заповядайте. Благодаря, благодаря и на комисията за uh, уводните бележки. Това е полезна информация, защото се готвим за следващото заседание на Международната комисия след няколко седмици. Това е един от въпросите, който ще се гледа. И от друга страна и положението, което ние се опитваме да, да постигнем. Има някои технически аспекти изпълнението на, на споразумението, което е прието от Международната комисия. Това трябва да се приеме а, в европейското законодателство, да се прехвърли. Това от една страна, от друга страна вече имаме нова информация за състоянието на запасите. Това също трябва да го отразим. Трябва... Има естествено и конкретни граници, в които можем да се е, движиме и, и съм благодарен за откритостта на е, комисията. Трябва също да отразим и някои други аспекти. Ще видим обаче е, това на самото заседание в резултат от разискването там може да внесем и някои други изменения. Графикът обаче е ясен. Може да пристъпим към изпълнение е, съвсем лесно на техническо ниво, както предложи и комисията. Това е за сега. Благодаря. Благодаря, господин Ромева. Господин Стивенсън. Благодаря. Господин председател, искам да кажа на господин Ромева следното – преди две седмици бях на корот в Турция и мога да кажа връзка с това следното. Голямо ударение поставяме на, върху малките риболовни лодки и се опитваме да накараме рибарите да превърнат малките си риболовни лодки в съдове за туризъм. Аз бях в Каш. А, на е, километър и е, половина. Оттам направо можеше човек да преплува. От търската страна имаше стотици малки съдове, е, които, които возеха туристи, за да ловат червен тон. Днес фанахме две риби. Червен, какъв тон попитах аз. Два, две риби тон за обед направихте на Скаро. Колко бяха големи? Той показа с ето толкова. Това са стотици съдове по турският бряг. Във всяко пристанище ловят хиляди екземпляри, десетки хиляди екземпляри червен тон, маломерни. И, ние насърчаваме тези риболовни кораби да бъдат използвани за туризъм. Обаче това трябва да вземете предвид и трябва много внимателно да помислите как може да контроли, контролираме тази напълно неконтролирана дейност, която се отнася до улова на червен тон. Благодаря на заместник председателя Стивенсън, госпожа Патранне. Благодаря, господин председател. Благодаря, че Обърнахте внимание на значението на въпроса. И нещо, което според мен е много важно. Става дума за риболова на червен тон в най-отдалечените периферни райони, където се лови единствено с въдици или с парадиги. И много строг е подбора и по отношение на качеството, по отношение на вида риби, които се ловат. И е, рибарите в тези най-отдалечени периферни е, райони, включително и моят е, район, Азорските острови, там се ловят много малки количества червен тон. 7500 тона е квотата за европейската. А, а, иначе става дума за 227 а, а, тона, които се ловят а, при нас. Значи при нас се ловят в Азорски острови много малки количества червен тон. И когато става дума за риболов, по време на риболовния сезон от 1 октомври той започва, А това е именно времето, когато червеният тон вече е емигрирал другаде. Тоест, започва риболовният сезон, но няма какво да се лови. А какво е въздействието? Какъв е резултатът от всичко това? Козерната промишленост в Португалия трябва да купува суровина, тон, нали, червен тон, от други риболовни а, а, флоти. И това е направо смешно, е, защото а, тонът вече е мигрирал. Ловът, казах рибарите, с малки кораби, с подбрани риболовни пособия, внимателно избрани. И като се има предвид, че консервата промишленост все пак съществува и купува червен тон от другаде, и то от места, където не се лови по този внимателен начин, както при нас. Става дума всъщност значи за един абсурд. Защото когато червеният тон прекосява нашите води, малките, е, дребните рибари не могат е, да го ловят, обаче другаде се лови червен тон. И е, пак ще кажа, консервната промишленост купува риба на много по-висока цена от другаде, където тя е ловена по неустойчиви начини. Мога, разбира се, да предоставя допълнителна информация на докладчика по този въпрос, но бих искала да обърна внимание и нему, и на други от тук присъстващите върху това абсурдно положение, защото не става дума за дължината на риболовният сезон, за да може риболовния сезон да отговаря на времето, когато на практика може да се лови риба. Риба, която прекосява нашите води. Това е което исках е, специално да посоча. И още. Надявам се, ще разберете а, е, моите доводи и че това положение не може да продължава. Господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Да, това е един въпрос, който многократно сме разисквали. Как да защитим този вид? Различни са научните данни. Едни казват, че има, има подобрение в запасите, други твърдят, че определено е застрашен видът. се, да се съсредоточим поне в нашите морета, изглежда нещата не се подобряват. Не мога да ви кажа за, за, за другите места, за които говори господин Стивенсън, другите части на Средиземно море. Така че трябва да се вземат мерки. И, и друго нещо, което каза господин Стивенсън и е важно, е изпълнението. Именно за това на следващото заседание трябва да оценим мерките за изпълнение които приемаме. И на базата на това да предприемем необходимите действия. Така че да сме сигурни, че навсякъде практиката е уеднаквена. Защото макар и повечето анализи да показват, че спадат количествата на запасите, има, има и, и сигнали, че на места поне се подобряват. Благодаря. Благодаря, господин Арсениев. Госпожа Фрага. Така, имам въпрос към комисията. А именно, говорим, обсъждаме как да транспонираме в общностното право препоръка на ИКАТ. Миналата година по това време се случи изменението, което се което поражда нуждата от транспониране. Защо цяла година чакахме? Това искам да попитам. Това ми е първият въпрос. Втория въпрос. Какви проблеми са се срещнали, с какви проблеми са се сблъскали, когато са определяли минималният, т.е. допустимият, максималният допустим улов. Знам, че Турция е била една от проблематичните е, държави, тъй като те са увеличили максимално допустимият улов там. Общият допустим улов, извинете. Това са ми двата въпроса. Благодаря. Госпожа Гарсия Ерро сега. Благодаря, господин председател. И аз имам няколко бележки. Представени, представени се днес доклад който обаче е много закъснял. Нека да казваме нещата с имената им, да ги назоваваме. Трябва да ратифицираме. Сега ние бързо и в последния момент, при положение, че цяла година бе направо казано загубена. Квотите, календарите, рибните запаси, които са под заплаха. Разбира се, че е сложно всичко това и разбира се, че трябва ние да го регулираме. Разбира се и, че осъзнаваме колко е сложно всичко тук и колко сме стриктни. Колко нашите правила и норми са по стриктни и това всъщност ни позволява, т.е. задължава ни да сме по-бавни спрямо от другите държави, където правилата не са така. И ако държава като Турция, както казва госпожа Фрага, която е против общия допустим улов, то най-вероятно просто ще си продължи по линията, която е решила да следва, защото няма нищо, което да ги накара да правят противното. Същото се отнася и за Китай. Трябва да упражним контрол върху консервната промишленост, върху преработвателната промишленост, защото миналата седмица, например, нашите колеги от бранша на главоноги се оплакаха, че в Марокко се практикува точно противното на нашите предписания, в Китай също на тях им се забранява. Аз съм на едно мнение. Най-важните са гражданите и за това за тях трябва да се мисли. Благодаря ви, госпожо Гарсия Йерро. От комисията, господин Донател, искате ли да отговорите на зададените ви въпроси? Благодаря. Благодаря на депутатите за въпросите, както и за коментарите, най-вече тези на господин Ромева, който добре познава положението с е, червения тон. Знам това от е, разговори, които сме водили. Сега въпросите. Първо, разликата е, с разликата в положението на Азорските острови и най-отдалечените райони. Изготвихме решението в Международната комисия за опазване на Атлантическия тон след дълги обсъждания и консултации. Това е това е резултат от е, компромиса, вътрешен компромис. We believe... И компромис с останалите а, е, страни по споразуменията. Това е най-доброто, което а, е, можахме да постигнем във връзка с червения тон. Проведохме и множество а, консултации с отрасъла, с неправителствени организации и сме изготвили в Международната комисия миналата година а, един обстоен пакет за прилагане на нормите, така че е, обаче да дадем и възможност на флотите, които експлуатират червения тон, да се възползват в максимална степен от възможността. Не знаем да, да са постъпвали някакви конкретни искания за точните условия, които ще се прилагат по отношение на оборудването в най-отдалечените райони. Това е нещо, което сме обсъждали с държавите членки, но, но това, което е пред вас, е резултат от подробните разисквания и консултации. Втория въпрос е свързан с това, което казахте за, за Турция, възражението, което чухме и, и въздействието, което настоящото предложение ще има върху тази практика. Сега, Турция самата подаде възражение и, и не е съгласна още от самото начало на въвеждането на общите допустими улови, също така възрази и на решението от 2008 година, което се актуализира 2010 и 2012 година. Но възражението на Турция е свързано единствено с общия допустим улов, не е свързано с други елементи на контрола а, и а, наблюдението и възстановяването на запасите. Всички страни, които експлуатират червения а, тон, според нас вече трябва да са приложили през 2011 година всички нови моменти в преработеното решение, споразумение, е, преработеното решение, извинете. А, официалното, това е свързано с официалното влизане в сила на препоръките. Това става, по принцип, обикновено 6 месеца след а, вземане на решението, приемане на решението и страните страните потвърждават, че от 1 януари започват да се е, спазват препоръките. Това означава, че и Турция, която е, е приела е, е, решението, от 1 януари 2013 година трябва да прилага новите норми. Както казах, това е, е едно, една доброволна е, декларация и ние възобновяваме действията си по контрола и наблюденията сега. Сега по отношение на липсата на контрол на практиките в е, е, Турция, предвижда се възможност по плана за възстановяване на тона, предвижда се да се позволи така наречения развлекателен риболов. Решението от 2012 година вече трябва да е напълно транспонирано. Също така задължаваме страните да контролират практиките и развлекателния риболов да бъде част от общата определена квота. Защото това е един въпрос, който ще става все по-осезаем, не само в Европейския съюз. А, искам да ви уверя, че а, не пренебрегваме развлекателния риболов ние, но а, там са намесени и други проблеми с контрола и наблюдението и, и ще продължаваме да упражняваме контрол, не само в Европейския съюз и ще отчетем това пред Комисията за съответствие на заседанието през ноември месец. Благодаря. Преди да дам думата на господин Ромева, да кажа, че изглежда, че центърът на континента и периферните региони, Канарските острови, Зорските острови имат различни интереси, така че предлагам на следващото смесено заседание да се повдигне този въпрос. Да се обсъди ОДУ, за да се коригира, защото няма смисъл да продължават квотите да са същите, без това да отговаря на истинските е, изисквания. Благодаря, каза господин Ромева. Три коментара. Аз съм в общини съгласен. И наистина трябва да го повдигнем този въпрос и на следващото заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан е, че когато се определя ОДО, трябва да се вземе предвид научното установище. Това добре, но контролът продължава да бъде е, невзет изпит. Турция чух като пример. А пък по въпроса за това как да упражняваме контрол и как да пазим интересите на европейската флота, трябва да измислим, да създадем някакъв механизъм, който да е еднакъв за всички държави, а не само за едни от нашите трети партньори, които са по-агресивни. Другият въпрос. Повдигнат от колегата Патран Невеш различните части на а, флотата ловят риба по различен начин. Някои са по-скоро с любителски характер, а другите са представители на индустриалния риболов и очевидно е, че дребните рибари не оказват същия натиск върху рибния ресурс като индустриалния риболов. Очевидно е това. Очевидно е, че не всички носят следователно една и съща отговорност. И тук има висящи теми, които трябва да дообсъдим и ще го направим, когато му дойде времето. И накрая, нещо, което не повдигнах предварително, но сега искам да повдигна, а именно между институционните взаимоотношения между парламента и комисията. Казвам го, защото малко е странно когато човек погледне мандата, и това трябва да го обсъдим в двустранен диалог, когато погледне човек мандата на комисията за следващото заседание на ИКАТ, там пише, че трябва да участват в преговорите по пренаписването на редица протоколи, а пък всъщност няма изменение в текста на самия мандат той продължава да си бъде същия, т.е. морално устарял. Това трябва да се доподготви, когато обсъждаме с комисията нашето участие в следващото заседание на ИКАТ. Благодаря. Благодаря, господин Румева. Това наистина трябва да бъде включено в дневния ред на следващото подготвително заседание парламент-комисия за работата на ИКАТ. Някой друг иска ли нещо друго? Ако не, то тогава приключваме с дневния ред днес тази сутрин и в 3 часа продължаваме с точка 8. Благодаря, приключваме заседанието.